А сега ще разгледаме е, следващата е, тема, по която докладчик е господин Депре. Бюджетна прогноза за приходите и разходите за бюджетната 2016 година. Ще дам думата първо на докладчика господин Депре. Господин председател, скъпи колеги, прогнозите за приходите и разходите на парламента за 2016 година е тема, по която които Комисията по бюджети настояваше да се впишем в контекста на бюджетните економии във всички държави членки. Ето защо ние предлагаме един бюджет за финанса от 2016 година, който е реалистичен, но който значително намалява бюджетните кредити за ангажименти. Ето защо първо настоявахме е, бюджет за 2016 година да се вписва в прага от 20% за оперативни разходи в Европейския съюз. На второ място, увеличението от за оперативни разходи в сравнение с предишната 2015 година не трябва да бъде повече от 1,6%. Не бива обаче да забравяме, че терористичните заплахи и повушаването с положението със сигурността по принцип ни накара много внимателно да, да разгледаме този въпрос. Ето защо, освен увеличението 1,6% за текущият бюджет, предвиждаме и е, специфична дотация от 15 е, е, милиона евро за подобряване на безопасността на сградите на Европейския парламент в Брюксел, като голяма част от кредитите ще бъдат посветени на киберсигурността, а всички експерти са съгласни, че подобряването на киберсигурността в Европейския парламент е както необходимо, така и трябва да се осъществи възможно най-скоро. Също така се съсредоточихме върху оперативните приоритети за 2016 година и в крайна сметка се оказа, че най-важното е да се съсредоточим върху един абсолютен приоритет. И той е насочване на средствата в области, които ще подобрят нашата законодателна дейност. Както знаете, от влизането в сила на Лисабонския договор се засилиха нашите законодателни правомощия и вече бяха положени големи усилия за да се увеличи персонала на законодателните парламентарни комисии. Все още обаче не разполагаме с необходимите възможности да следим за делегираните актове, актовете на изпълнение, които пряко зависят от нашата дейност на законодатели. Ето защо се съгласихме за няколко мерки. Първо, с 20% се увеличат а, да, постовете в а, секретариатите на парламентарните комисии, които се занимават с голям бой делегирани актове или актове за изпълнение и с други подобни а, функции на контрол. На второ място решението на бюрота взе за по-добро равновесие между акредитираните парламентарни асистенти и асистентите на място в избирателните райони. Всички добросъвестни членове на парламента са наясно, че акредитираните парламентарни сътрудници играят много важна роля в осъществяване на законодателната дейност. На трето място, паралелно с приятите мерки беше взето и решение по настояване на някои политически групи и в крайна сметка по настояване на бюрото да се увеличат а, разходите свързани с а, секретарията. Но по, а, тази, по това предложение нямаше консенсус. Някои отделни членове на Европейския парламент и някои политически групи смятат, че това не е нито необходимо, нито уместно. Доби обаче държат на на тези средства, тъй като от 2011 година насам не се е увеличило възнаграждението на този вид сътрудници, при положение, че те са най-високо квалифицирани. В крайна сметка решението, което беше взето от комисията по бюджети се основава на, следното, на следният постулат, а именно трябва да има по е, увеличаването на възнаграждението може да се осъществи само след като се промени правилника, разпореждат сътрудниците и се гарантира по е, добро равновесие между акредитирани сътрудници и сътрудници в избирателните райони. И на последно място работата на парламентаристите не се изчислява само количествено, но и качествено, а настоящите класации на заедността на, на членовете на Европейския парламент води до някои изкривяване на този принцип. Ето защо ние решихме да поискаме от председателският съвет да преразгледа процедурата за писмени въпроси, да се сложи край на прекомерният им брой, като много често те водят до несъществени или изобщо несъществуващи резултати. Припомням също така, че бюрото и комисията по бюджети се съгласиха за намаляване с 11 е, милиона 820 хиляди предварително предвидените кредити, като те са свързани най-вече с политиката за сгради и с средствата за строеж на сградата КАД в Люксембург. Благодаря на служителите на секретарията на комисията по бюджети, които свършиха отлична работа. Благодаря и на сътрудниците от политическите групи за тяхната помощ. Благодаря ви. Merci bien pour cette présentation extensive. Е, благодаря ви, господин Дебре. Благодаря ви за това подробно изложение. Думата има Пол Рюбик от групата на групата на НП. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика Депре. Много часове преговаряхме заедно, е, дълго време е, поработихме. Да, и мисля, че резултатът е добър. Е, въпросът е как е, за разглеждания период е, оптимално можем да се справим с нашата работа. Целият бюджет за следващите 7 години ще бъде съкратен с около 4-5%. Ясно е, че от общия бюджет на Европейския съюз 6% е, се отделят за администрацията. Е, от тези 6% от общия бюджет на Европейския съюз е, ще се освоят едва 20% от Европейския парламент. Така че действително се налагат много големи економии, но ситуацията е такава, че е, е, нямаме друг изход. Естествено, винаги, е, когато говорим за секретарията най-вече, обсъждаме горната граница, горния прак. Ние смятаме, че депутатите би трябвало индивидуално да взимат решенията за броя на сътрудниците и услугите, които ще използват. Е, знаем, че е, по отношение на избирателите, естествено е по-добре да можеш да докладваш за това, че си изразходвал минимум средства, но също времено е, когато натоварването е по-голямо, са необходими и много ефективни сътрудници и тогава вече се приближаваме и до горната граница. Смятам, че защитата на данните, на която се набляга в е, доклада, е, също един много важен е, въпрос за Европейския парламент. Е, трябва да обърнем особено внимание на защитата на нашите информационни системи и освен това не бива да прехвърляме единствено на администрацията всички проблеми, с които се сблъскваме. Трябва и ние да поемем нашата отговорност. Господин Манка има думата. Не боюеме за ви. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, всички ние се борим за повече растеж и по-добро качество на живота за нашите граждани. Но сами а, си поставяме пречки. Пример. Депутатите изпращат устен въпрос на Европейската комисия. Замислете се, 1700 е, устни или писмени въпроси изпращаме на Европейската комисия месечно. А, милиони евро трябва да се плащат за цялото това упражнение. Трудно е да оправдаем а, а, всичко това. Хората не очакват а, отговор на тези въпроси. Той не им помага особено. Самата Европейска комисия също подценява понякога тези а, въпроси. Трябва да намерим решение. В комисията по бюджета изцяло подкрепихме а, едно решение. То получи подкрепа на всички политически групи. Уеб портала няма да кодифицира обаче всички а, дейности на депутатите. Ако те не се кодифицират, ще спадне и броя на тези дейности. По този начин ще се спестят милиони евро на парламентар, както за Европейската комисия, така и за парламента всички служители и депутати трябва да се вземат с реалните проблеми. В Комисията по бюджета след дълги дискусии стигнахме до компромис. Въпреки това обаче сега на масата излиза ново компромисно предложение, което иска да промени първоначалното предложение. Ако наистина искаме да променим нещата по същество, нека да гласуваме за предложението на бюджетната комисия. Благодаря ви, очаквам бъдещето ни съвместно сътрудничество. Eine Minute jetzt äh, für die Fraktion der... Благодаря. Давам думата на колегата Вистисен, европейски консерватори и реформатори. Først og fremmest vil jeg gerne starte med at takke rapportøren for det Благодаря ви, господин председател. Най-напред бих искал да благодаря на докладчика за свършената от него работа. Той успя да устои на някои от най-екстравагантните искания за увеличаване на бюджета. Като цяло преговорите между бюрото и комисията по бюджети, ръководена от господин Депре, бяха добри преговори. Действително, резултатите можеха да бъдат много по-разочароващи. И макар да не можем да препоръчаме приемане на бюджета на Европейския парламент, Причината за, за тази препоръка е, че живеем във време на тежка криза. Много държави членки са принудени да осъществяват много сериозни съкръщения, а ние все пак предвиждаме увеличаване на бюджета, въпреки че увеличаването не е толкова, толкова високо, колкото се смяташе. Не смятам, че трябва да назначаваме нови служители, не смятам, че трябва да увеличаваме е, възнагражденията на вече наетите. Това е погрешно послание, което спращаме нашите граждани. Много ви благодаря от името на Обединената левица. Думата има господин Юнус Омаржид. Господин председател, благодаря. Искам сърдечно да благодаря на докладчика за неговата висока степен на ангажираност. Искам да го поздравя, още повече, че работата му съвсем не беше лесна, тъй като трябваше да се спестят 10 милиона евро в сравнение с първоначалното предложение на бюрото. Работата му беше още по-трудна, защото по време на дискусиите имаше доста а, съучастничество, което доведе до увеличаването на много бюджетни средства, които не бяха много удачни и, както каза докладчика, трябваше да се стигне до компромис измежду нас. Какво имам предвид, като говоря за тези средства? Имам предвид обещетенията за секретарията. Над 1 милион евро отделени за реновиране на обзавеждането на офисите на депутатите. Та питам се, и всички ние трябва да се запитаме следното. Дали тези увеличени средства са сериозни при положение, че очакваме от всички народи и от всички държави все повече и повече жертви. Не трябва ли ние да служим за пример? Страхувам се, че с бюджета за 2016 година ние не служим за пример. Мерси bien. Für die Grünen spricht der Kollege благодаря ви. Сега е, колегата Тарант от името на Зелените е, ще говори. Е, благодаря, господин председател. Благодаря много на господин Депре за а, начина по който е, е представил а, решението във връзка с а, съкръщаването на а, бюджета за Европейския парламент. Много хубаво би било, естествено, а, да а, обединим усилията на докладчика заедно с усилията на а, господин Веле и а, на господин Виланд, които също допринесоха за създаването на този доклад. Ще бъде изключително важно, естествено, да помислим за това как да намалим сградния фонд, как да намалим разходите за този фонд, как да помислим за е, единното седалище на Европейския парламент. В условията на небивали съкръщения и економии ще бъде изключително важно да дадем добър пример. И проектите, свързани свързани с киберсигурността, с сигурността на сградите, изискват много-много средства. Защо не се помисли за някакви възможности за връзки с Apple, с Microsoft. Господин председател, моля не ме прекъсвайте, много е важно това, което ще кажа. 10 секунди. И така, е, хубаво е естествено е, да се помисли за киберсигурността, която е изключително важна, е, защото киберсигурността е важна, но и парите са важни. Да, председателят казва, благодаря ви, парите са важни, естествено, но и времето също ни е ценно и важно, затова моля всички да спазват регламента. Марко Вали, ако обичате сега. Благодаря ви, господин председател. моля ви внимателно да прочетете съдържанието на доклада. В него докладчикът призива, призовава парламента да прояви реализъм и да се доближи до економиите, на които са подложени граждани на Европейския съюз. Затова се питам, защо трябва да се увеличава възнаграждението на членовете на Европейския парламент, увеличават се пътните разходи, без въобще да се споменават 15 милиона предвидени за увеличаване на възнаграждението на служителите, които и без това си добре платени. Така че се питам, защо се увеличават разходите за сгради, например. Нека да сложим край на проекта за строеж на Европейски дом на историята, който е абсолютно безсмислен. Защо се увеличават ам, ам, средствата за политическите партии? Това ли е Европейският съюз, който искаме да защитаваме пред нашите граждани? Ähm, Благодаря ви, господин Вали. Сега започваме с индивидуалните изказвания. Господин Келмер за една минута. Благодаря. Господин председател, започвам с думи на благодарност за докладчика. Трябва да подчертаем изрично, че живеем в време на тежка финансова криза гражданите на Европейския съюз непрекъснато получават от нас послания, а също и от правителствата си, че трябва да економисваме средства. 1,6% е увеличението на бюджета. Да, добре е, че сме се поограничили, но същевременно би трябвало да се постараем, може би, да реализираме по-големи економии. Е, трябва да е, определим много добре приоритетите си. Е, необходими са ни нови идеи. Ако нямаме идеи, няма да можем да работим. Очевидно е ясно, че няма да можем да получим повече средства. Също времено на нас ни се ще да направим нещо повече и за сградния фонд, но ето, че се получава един обратен ефект. Не бива да разчитаме на плацебо ефекта. Благодаря ви. Е, е, Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, Европа има проблем с доверието в нея. Има широка бездна между нея и гражданите. От няколко години сме в а, тази ситуация и за съжаление никакви полуки не си взехме. Сметната палата отказва да ни освободи от отговорност, а Европейския а, парламент така и не гласува а, доклада. Към това да добавим една солидна сума годишно за депутатите. Не смятам, че по този начин ще върнем доверието на европейските граждани. Ето защо Екаре гласува. Ще гласува против Приканвам и други да се присъединят към нас утре по време на гласуването. Ähm, и така преминаваме към процедурата за спонтанни изказвания. Е, една минута, Виктор Негреско. Mulțumesc, domnule președinte. Am vrut să iau cuvântul... Благодаря ви, господин председател. Бих искал да взема думата по тази тема като член на комисията по бюджети. Много съм разочарован от окончателният резултат. Макар господин Депре да е любим докладчик на много други политически групи, тъй като неговият доклад ги облагодателства. Ние обаче не сме съгласни с неговите предложения, тъй като в в Румъния, например, минималната заплата за сътрудниците на място е 700 евро, много по-ниска в сравнение с минималната заплата в повечето държави членки. А по въпроса за а относно описаните въпроси, аз бих искал моите въпроси да бъдат превеждани на други езици. Демокрацията е скъпа, да, но, но това не е причина да намаляваме демокрацията. Мариас. Нотес Мариас, една минута. Ще се спра на няколко момента. Първо, Някои от комисиите предвиждат увеличение на своя секретариат и това е предвидено и в бюджета, но не виждам такова увеличение за комисията по транспорта. Тя е изключително важна. Тя създава всъщност истинската реалната връзка на гражданите с Европейския съюз. Именно чрез темите, свързани с транспорта, ние имаме възможност пряко да се свършваме с гражданите. Затова пледирам за увеличение на средствата за секретарията на Комисията по транспорт. При всички положения би трябвало да запазим все пак възможността си да задаваме въпроси писменно или устно. Ако ние не можем да задаваме въпроси, тогава не можем да си вършим работата. Само по економически съображения не можем да решаваме проблемите, свързани с естеството на работата. Благодаря. И последният колега е господин Яков Чичи. Htio bih преди prije захвалити zahvaliti е, уважно колеги. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да благодаря на господин Допре за положените от него усилия по този документ. Бих искал също така да подчертая нещо, което вече бе казано а именно необходимостта от инвестиране в нашата сигурност, в нашата безопасност, в сградите ни в Брюксел, но и в сградата тук. Трябва да засилим също така и киберсигурността. Ние сме отлична мишена за всички тези, които не ни харесват. Нека добавя и следното. Въпросът с асистентите и нашите кабинети – доведе до сериозни дискусии в Харватия. Аз как да отговарям на някои от коментарите в медиите в Харватия? Е, ще има ли допълнително акредитирани асистенти или какво ще последва? Бих искал да зная също така кога ще се изяснят нещата, тъй като по-настоящем те съвсем не са ясни. Е, Колега Яковчич, Für zwei Minuten jetzt noch einmal. Благодаря, колега Яговчич. Докладчикът да е преима думата на края на дискусията за две минути. Euh, Господин председател, позволете ми не напред да отговоря конкретно на два коментара. Първият е свързан с въпроса, с броя на въпросите. Господин Мария, може да продължавате да задавате въпроси, не не прекратяваме тази процедура, но има ограничаване на броя 5 въпроса месечно, което значи 60 въпроса годишно. А мога да ви кажа, че повече от половината членове на парламента задават по-малко от 60 въпроса годишно. И само 20% от членовете на парламента представляват по-голямата част от писмите въпроси, които се задават, които нямат абсолютно никакъв смисъл сам по себе си и определено не вълнуват гражданите. Имате право да имате право на мнение. Аз също имам право на мнение. Ако искате да ми е, кажете нещо, дигнете си някакъв карта и ми го кажете. De, de la réforme et, et du meilleur équilibre entre les въпроса за реформата за намиране на по-добро равновесие между акредитираните сътрудници и сътрудниците в избирателните райони. Заедно с бюрото сме предвидели тази реформа да се осъществи от 1 януари 2016 година, макар че е предвиден преходен период от 6 месеца, тъй като някои членове на парламента са сключили доклади, няма как да ги прекратят незабавно без необходимото предизвестие. Господин председател, само мога да отбележа, че ако аз бях изготвил проекто бюджета, той ще, ще изглежда по съвсем различен начин. Аз бях просто докладчик и като такъв трябваше да се опитам да намеря мнозинство в комисията по бюджет, след което да намерим някакъв компромис с бюрото. А когато се стигне до компромиси, очевидно, че ще има неща, които повече ни харесват и неща, които по-малко ми харесват тук. Приемам критиките поне на добросъвестните критики, но едно нещо не понасям и това са популистските критики. А някои от изказванията едва ли не претендират, че Проекто бюджетът, който, по който сме постигнали компромис, предвижда разпоредби, които ще увеличат възнагражденията на самите депутати, което е грешно и никой не може да го успори. Предвиждаме повече средства, които да позволят на членовете на Европейския парламент по-добре да си вършат законодателната работа, затова не приемам подобни популистски критики от чисто политическо естество. И накрая, Явно, че днес сме свидетели на отхвърляне на Европейския съюз от част от гражданите, но има и хора, които се възползват от тези нагласи, което е много жалко. Е Благодаря ви, господин Дюпре. Гласуването на